Мисля, че можем да започнем. Искам в началото да се преброим. Моля да вдигнете ръка. Натиснете бутона Raise Hand. Тези, които участвате от дистанция, имаме в такъв случай кворум и можем да започнем с гласуването но най-напред искам да ви представя резултатите от гласуването. Първо по общия бюджет на Европейския съюз за от Ромео Франц е доклада компромис 1, изменение 14, 15, 16, 18, първа част, 19 изменение първа част, Изменения 21 част бяха прияти. Втория доклад гласувахме по проекто установище от господин Виктор Негреско по нова стратегия за европейските малки и средни предприятия. Всички изменения и компромисни изменения бяха прияти компромис 1, 2, 3, 6, изменение 20, 24, компромисно изменение 5, компромисно изменение 7, 8 и 9. Всички бяха прияти. Сега ще пристъпим към окончателното гласуване. Казах по-рано, Днес каква ще е процедурата? Вие сте получили имейл от секретарията. моля ви да подпишете с главни букви бюлетините, да следвате процедурата, така както е описана в имейла. Както вече казах, трябва да се попълни ръчно. Вие ще получите също имейл с потвърждение, след като изпратите бюлетините и ще бъдете информирани за валидността на вота ви по-късно. Това ще бъде окончателното гласуване. И така обявявам гласуването за открито. Сега бих желала да ви предоставя информация. Гласуването ще продължи до 19.45. т.е. 8 без 15 тази вечер. До тогава трябва да приключим с окончателното гласуване по тези два доклада но ви моля да бъдете максимално експедитивни. Мислете се и за секретарията и те имат право на свободна вечер. Следващото ни заседание ще бъде отново в Брюксел. Благодаря ви и приятна вечер!